За мен е много важно да продължите разговорите с Иран, да упражните натиск и да е, осигурите бъдеще за цялото иранско население. Благодаря, господин Белдер, казва председател. С това приключваме дебата по тази точка. Гласуването ще бъде утре в 12. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. И това е изявление на заместник председател на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 16-та сесия на съвета за правата на човека на ООН. Благодаря ви, господин председател. За мен е удоволствие, че Днес след обед имаме възможност да <clears throat> обсъдим и работата на съвета на ОНЕ за правата на човека и в известен смисъл да обмислим как бихме могли да засилим общото му въздействие. Както уважаемите госпожи и господа депутати знаят, аз произнесох реч пред съвета миналата седмица, наред с множество външни министри от цял свят. Естествено, предвид обстоятелствата, положението е, в Либия бе в основата, в центъра на разговорите ни. И аз съм удовлетворена, че международната общност отправи е, единен, категоричен сигнал, що се отнася до продължаващото нарушаване на правата на човека човека в Либия. Съветът от, от рано е, е призовал за разследване и за е, временно отнемане на членството на на Либия е, на съвета за правата на човека на ООН. Толкова е, по-красноречиво доказателство е това, че е, ние, международната общност, може да действа, така да се каже, в реално време. И съветът за правата на човека е отговорен за евените му намерения да бъдат превърнати в реални действия, в действителен напредък. Аз смятам, че госпожа Пели, е, върховният комисар на ООН за правата на човека, е, с която разговарях в е, Женева, правилно насочва нещата, така че наистина ефектът на място да е осезателен. В край на краищата от значение е не броят на приятите резолюции, подобряването на положението на онези, които се нуждаят от нашата подкрепа. Аз подчертах, че правата на човека са всеобща ценност, че Европейският съюз отхвърля погазването на правата на човека, че той се стреми да изнася своите ценности навсякъде по света. Но правата на, на, на свобода, на, на справедливост, на равенство не са европейски права. Те са всеобщи, съгласно Всеобща декларация за правата на човека. И всички по света имат право да са пристрастни, да, да са е, отявлени е, защитници на тези права. <clears throat> Ние е, също така разбираме, че собствения път на Европа към отстояването на правата на човека не е бил непременно прав. И ние сме криволичили по, по тази пътека. И е, предвид натрупания опит сме готови е, да помогнем на унези, които се стремят към подобряването на правата на човека по света. Седем бяха приоритетите на 16-та сесия на съвета за правата на човека. Ние активно ги обсъдихме със своите партньори. Европейският съюз е, представи инициатива за свободата на вероисповеданията и религиозните вярвания. Е, предвид е, растящия брой на случаите на религиозна дискриминация и насилие навсякъде по света през последно време, ние пожелахме да отправим категорично послание в подкрепа на верската търпимост и свобода свободата на вероисповеданията навсякъде по света. Също така внесохме резолюция за Бирма, Миянмар и за Демократична <clears throat> Народна Демократична република Корея. Смятаме, че и двата случая е, тежестта и броя на нарушенията на правата на човека е, са основание за назначаването на специален докладчик за тези страни. Ние също така настояваме да бъде е, назначен специален докладчик и за Иран, за правата на човека в Иран, както предложиха няколко страни от няколко части от света. Ние сме особено загрижени за положението в Иран. Това бе посочено и от госпожа Лави Пеле, върховния комисар на ОНЕ за правата на човек. Най-вече става въпрос за значително <clears throat> растящия брой на е, смъртните присъди, повече от стотина е, тази година, както посочихме по време на предходния дебат. Преследването на всички, които се стремят към свобода на изразяване на мнение, свобода на събранието. Смятаме също така, че съветът трябва целесообразно да насочи вниманието си и към Египет, предвид динамично развиващата се обстановка там. Е, е, съветът, е, в частност Европейския съюз, приветства поканата на Египет към госпожа Пеле да посети страната. Европейският съюз работи също съвместно с властите на Тунис за съвместна резолюция за увеличаването на техническото съдействие на ООН в областта на правата на човека в контекста на прехода в Тунис. Уважаеми госпожи и господа депутати, сред другите основни въпроси на вниманието на съвета са е, Беларус. Е, там сериозна загриженост поражда броя на политическите затворници. Демократична република Конго, от която постъпват тревожни сведения за нарушаване на правата на човека е, и най-вече широко разпространеното сексуално насилие, както и за брега на слоновата кост. Позволете ми още веднъж да подчертая колко е важен съветът за правата на човека за Европейския съвет дебатите, които се водят в този съвет, докладите, които се работят. Но в край на краща това са все началните елементи. Онова, което е важно са резултатите, осезаемите резултати на място. Поради което Европейският съюз ще се стреми да укрепи съвета за правата на човека и особено способността му да се справя с неотложни критични ситуации. И ние ще продължим да настояваме за постигането на амбициозни цели. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Аштън. Сега нека чуем представителите на групите. Европейска народна партия, две минути, госпожа Андрикиене. Госпожо Върховен представител, колеги, искам да се възползвам от тази възможност да изразя пълната си подкрепа за решението, взето от Генералната асамблея на ООН на 1 марта да прекрати членството на Либия в съвета за правата на човека на ООН. Смятам, че това изпраща един много ясен сигнал не само към полковник Кадафи и неговия режим, а и към онези държави по света, където има чести нарушения правата на човека. В своя доклад за съвета за правата на човека и ролята на ЕС, който бе прият от парламента през 2009 година, аз защитавах идеята за критерии за членство, т.е. за въвеждането на такива критерии за членство в този съвет. ООН и неговия съвет за правата на човека всъщност действаха в съзвучие с нашата резолюция, която осъди Либия. Искам да обърна внимание към общия процес на преглед на съвета. Държавите членки на Европейския съюз, както и ЕСД, трябва активно да участват в прегледа, който ще се преведе през 2011 година на съвета, за да има по-голямо съответствие с мандата на съвета. Този съвет би трябвало да бъде един превентивен механизъм. Има нужда също така за един прозрачен процес на общ преглед, като се вземат предвид становищата на всички заинтересовани страни. Не на последно място. Аштън, like to... Баронес искам да ви приветствам за създаването на специална дирекция за правата на човека в Европейската служба за външна дейност. Тази дирекция дава една възможност наистина за оптимизиране на нашите действия за защита правата на човека в съвета за защита правата на човека на ОНЕ. Искам също така, госпожо Върховен представител, да апелирам към вас да направите така, че усилията ни в съвета да бъдат добре координирани и държавите членки, които са в този съвет, да бъдат достатъчно добре обединени, както никога преди не са били. Благодаря ви, госпожо Андрикейне. И сега от името на социалистите и демократите две минути господин Хауит. В самото начало искам да кажа, че съм за това, че бе назначена една наистина много добра представителка в съвета в Женева и това наистина представлява добра възможност за равенство между половете. Всички членове на ООН са обект на общ преглед, в който се говори за по-засилено присъствие на гражданското общество и ние трябва да защитим на, всич... на всяка цена този процес. Работният документ всъщност говори за независими, независимо призовани сесии и няма никакви разпоредби за конкретен подход към конкретни държави. Интересното е, че точно в този момент с седем конкретни държави ще се занимае с този съвет, който заявява, че не може да се свикват конкретни сесии за конкретни държави. Върховният представител наистина отговаря на въпроси и за да покажа това ще издам задам три въпроса. Първо, имайки предвид това, което казахте за Демократична република Конго, ние ще подкрепим ли а, конкретен мандат който да се предостави на съответно лице, което да отговаря за страната. На второ място, що се отнася до доклада Goldstone, дали е, случващото се в Палестина и Израел отговаря на съответните изисквания. Ако не отговаря, дали ще има преследване в Международния наказателен съд. Също така ние ще бъдем ли е, против резервите на Пакистан по член 40, що се отнася до гражданските и политически права. Господин председател, в заключение вярвам, че отстраняването на Либия от този съвет дава един исторически прецедент за, в историята на ООН. И това всъщност е една светлина в тунела на защита правата на човека. Благодаря ви, господин Хауит. От името на АЛДЕ една минута госпожа Шак. Госпожо Върховен представител, Уважаеми колеги, Съветът за правата на човека има възможност да се справя с все по-неотложни и сложни случаи на нарушение на правата на човека в редица от изброените от ораторката страни. Те наистина са твърде много тези страни, за да бъдат изброени изчерпателно в известен смисъл съветът за правата на човека на ООН е в положение аналогично на самата ООН. И двете организации обаче страдат от един и същ проблем. Липсата на доверие в тях, е, двоен стандарт понякога и неспособността им да приемат достатъчно бързи мерки. Европейския съюз до сега е, е проявявал неохота в достатъчна степен да се вгледа е, в собствените си постижения и по-скоро неуспехи в зачитането на правата на човека човек. А до миналата седмица и Либия бе член на съвета на ОНЕ за правата на човека и с основание бе отстранен, отстранена. Толкова по-важен, трябва да кажем, в сегашната обстановка е този прецедент. Благодаря ви за зелените за две минути госпожа Артала. Благодаря ви, господин председател. С решителните и своевремени действия срещу Либия, съвета за правата на човека на ОНЕ наистина доказва, че може да действа, когато е необходимо че могат да бъдат обединени позициите на различните регионални групи и че съветът не е нужно непрекъснато да, да бъде в разцеплени. Днес няма причини действията по отношение на Иран, Северна Корея, Демократична република Конго, Бирма и Судан да не последват тези храбри е, действия на съвета до днес. Е, днешният момент е особено значим и по друга причина. Първият всеобхватен преглед на работния метод на съвета стигна до своите заключения и както и колегите си, аз съм разочарована от това, че съветът така и не оцени значението на преглед. Европейският съюз се бе подготвил добре, но не успя да привлече подкрепата на други. Поне независимостта на комисаря за правата на човека и въпроса за специалните процедури не бе накърнен. Това вече е постижение при сегашната обстановка. Та при всякакви други поводи Европейският съюз трябва да се постарае да, да изгражда съюзи, да подава ръка на своите партньори по света, да се вслушва и да търси компромис. И според мен участието на нашия върховен представител в заседанията на сесията на съвета е, е нещо особено полезно. И аз ви поздравявам за, за вашето участие, госпожа върховен представител. И най-сетне, направеното от самия Европейски съюз в областта на правата на човека. След създаването на специално звено към службата за е, външно действие на Европейския съюз за правата на човека, представителството на ЕС в Женева те първа ще, ще трябва да изиграе очакваната от него роля. Затова не са необходими някакви допълнителни ресурси. Аз е, е, е, за мен е чест, трябва да кажа, че ще ръководя делегацията на Европейския парламент следващата седмица на 16-та сесия на съвета на ОНЕ за правата на човека. Сега, Обединена левица, Северна левица, минута и половина. Господин Майер. Благодаря, господин председател, госпожо Аштън. Вие поехте този пост в едно критично време. Хранителната криза, енергийната криза и сега и арабската революция. За вас е трудно да дадете, да зададете основната посока тъй като ние самите бяхме хвърлени в криза от един нерегулиран пазар. Кризата за Европа все още не е приключила и никак не е лесно Европа да бъде ориентир за цялото човечество. Що се отнася до използването на човешките права като инструмент от Европейския съюз ще каже следното. Ставаме сега свидетели на революцията в Северна Африка и трябва основно да обмислим следното. Вие отговаряте за външната политика на Европейския съюз. Струва ми се, че се интересуваме повече от свободната търговия, отколкото от човешките права. Никога не сме прилага член 2 от споразумението за асоцииране в Северна Африка и никога не сме защитавали в достатъчна степен човешките права пред Кадафи и останалите диктатори. Трябва обаче да се погрижим е, за това човешките права задължително да се спазват, ако сключваме споразумение за асоцииране. Благодаря на господин Майер, казва председателя. Една минута за господин Савракос. Благодаря, господин председател, госпожо Аштън. Е, е, няма да кажа, че е, хората е, се преструват, но поне си противоречат. Всички ние е, признаваме, че човешките права са нещо много важно и, както казахте, поне половината от страните членки на Европейския съюз също правят грешки, имат пропуски в това отношение. Знаем, че човечеството а, а, е напреднало много и в този смисъл приветствам 16-та сесия на съвета за правата на човека на ОНЕ. И в тези времена, възоснова на изводите, които сме си направили, ще кажа следното. Аз от 40 години съм юрист и съм убеден, че спазването на човешките права е жизненно важен въпрос, който, по който трябва да се работи цял живот. Това няма да се случи от само себе си, трябва да следваме една точно определена политика по тази тема. Благодаря на господин Салавракос, казва председателя. Госпожа Вайдер има думата за две минути. Уважаеми колеги, госпожо Аштан, нашата цел е да помагаме на демокрацията, нейното развитие и опазването на човешките права в цял свят. Съвета е свършил много работа, изпратил е специална мисия в Египет но много често съвета бива критикуван за това, че не е достатъчно активен политически. Най-напред ние трябва а, да имаме един много обективен преглед на дейността на съвета. Съвета има свои механизми на действие. Той трябва да може да се занимава с а, дългосрочните проблеми, като Иран, Белорус, а, Русия и други страни. Ако обичате, говорете малко по-бавно, казва председателят. Защото, разбира се, много трудно е да следим вашето речи. Така че по-бавничко, ако обичате. Членовете на съвета трябва да поддържат активен диалог също, диалог също така и между сесиите. А този този подход, при който се подбират дебати само по някои проблеми, а по други не се дискутира, нарушава политическото доверие в съвета. Освен това, съветът трябва да се опира на гражданското общество и на неправителствените организации. Необходимо е да играе и по-голяма роля в областта на човешките права. Затова призовавам върховният представител да представя ясно и категорично по тези въпроси Европейският съюз. Тя трябва да докладва редовно на Европейският парламент за работата а, а, на върховният представител а, на ООН по въпросите на бежанците. Същото се отнася и до процеса на демократични промени в Близкият изток. Опитваме се да предотвратим разпространението на радикализма, който може да подкопае международната сигурност. И за това мисията ни в Египет трябва да бъде последвана от други мисии в близкоиточните страни, където политическото положение е дори по-сложно. А сега давам думата за две минути на следващия в нашия списък и това е господин Лакприт. Благодаря, господин председател. Когато става дума за равноправие, за човешки права, всички ние разбираме, че а, става дума понякога за игрички, зад които се крият интереси и може би политически, както и търговски интереси. Ние трябва да положим всички усилия за спазване на човешките права. Трябва да сме ефективни. Съвета по човешките права. Мисля, че се намира на правилен път. Видяхме, че в Тунис мисията беше успешна, мисията в Египет, в Египет също беше успешна в Либия, за Либия изпратихме ясен знак и показахме, че така не бива да продължават нещата. Мисии, резолюции трябва да са реалистични. Няма смисъл от решения. Трябва да, след решенията трябва да следват и действия. Европейския съюз може да направи и по-голям пренос – Важно е Обединените нации да признаят и да приемат, че ситуацията в Европейския съюз е по-различна след Лисабонския договор. И искам да ви да се обърна към вас, госпожо Аштен, че особено тези, които са се разбирали като наши приятели, които ние разбираме като наши приятели, да и, за, и в бъдеще да действат като наши приятели, а не през септември да ни оставят сами с нашите проблеми. Благодаря. Благодаря, господин Лайхтфрид. Господин Йоренс има думата. Трябва да се подчертая още един път важността на договора. Господин, господин е, Геренс, ако обичате, включете си микрофона. Не е включен. Беше включен, да, но нищо не чуваме, казва председателят. А, продължа. Ще започна от начало, казва господин Герен. В този дебат трябва да пожертаем още един път значението на, на договора по отношение а, е, на равенството на гражданските, културните и други права. За жалост, на практика неговите изисквания не се спазват. А, а, второто а, поколение от изисквания трябва да бъде така задължително, както и първото. В, френс, в френското право тези изисквания са много добре кодифицирани, което не е така за социалните права. ООН трябва да използва цялата си тежест, за да може да кодифицира тези права, особено социалните права. Трябва да добавим, че чрез сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ може да се постигнат тези резултати. Благодаря, господин Горен. А сега за една минута давам думата на господин Мигалски. Благодаря, господин комисар признавам, че не съм особено. Знам, че вие много не се стремихте към поста, който сега заемате, но а, трябва да кажа, а, а, не бях ваш голям поддръжник, но бях приятно изненадан от това, което ни казахте и от вашия подход. А, а, разбира се, в, дали сме в Париж, в Либия, в Русия или някъде другаде, този аспект на нашата работа винаги трябва да бъде на преден план. Това първо. Второ, фактът, че вие подчертахте религиозната търпимост и борбата с нетърпимостта е нещо много важно. страните членки трябва да работят по-нататък по този въпрос. Радвам се, че вие споменахте тези въпроси, госпожа Върховен представител. Също така, радвам се, че почетахте възможността а, да се занимаем с въпроса за правата на човека в Белорус. Радвам се, че вие поддържате а, дейности в тази област. Благодаря. А, давам думата на господин Мичел за две минути. Председателя прекъсна преждеговорившия. Господин председател, нека в началото кажа, че много високо оценя организирания брифинг от а, висшия представител по Либия вчера. Тук в Европа имаше много жертви от втората световна война, между първата и втората 60 милиона европейци бяха убити. Това бяха хора от всички страни на света. Според економист и публикацията в него липсват 100 милиона жени заради аборти. Аборти, които не се състоят заради някакви други рискове, а просто защото те се жени. Вчера беше 8 март, Международния ден на жените. Нека това ни даде повод да обърнем вниманието, като дадем необходимото уважение. Нека повдигнем тези въпроси. Нека попитаме защо се случва това. Тази, а, нашия парламент а, гласува изменение точно в обратната посока. Как може да направим такова нещо? Това е срам. Трябва да ви призная, че просто ми дойде до гуша от тази политическа коректност, която не позволява дебат по един уважителен начин в този парламент и позволява на хората да споделят своите различни мнения. Искам да знам от вас, госпожо Ашта, ще повдигнете ли този въпрос пред Обединените нации? И в заключение ще кажа, че според мен отношението на съвета за човешки права тук, в Страсбург, което не е институция на Европейския съюз, намирам, че някои от техните решения са невероятни. Кога ще можем да обсъдим този въпрос? Защо нямаше вчера жени, които да кажат къде са липсващите 100 милиона жени, които, чието живот беше прекратен, защото са жени? Не трябва да има а, липса на съгласие по този въпрос в нашия парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Мичел. Господин Мичел, имате въпрос към вас. Приемате ли? Госпожа Декайсер. Скъпи колега, по време на е, Дена на жената вчера, може би не сте забелязали, че в доклада на госпожа Неделчева от вашата група. Въпросът за абортите не беше табу, той беше третиран, беше обсъждан и беше обсъждан демократично. Това беше демокрацията в действие. Господин председател, знам позицията на госпожа Декайзер по този въпрос и я уважавам. Трябва да уважаваме дебатът. Трябва да уважаваме взаимно своите мнения. Не съм чул никого, нито от социалистите, нито от либералите да повдигне в тази зала въпроса за абортите по полов признак. му обратно, те отхвърлиха резолюция в тази зала да не се финансира инфантицидът. И това е срамота. Срам е за този парламент. Нека за... уважаваме дебатите. Това трябва да бъде Европейският съюз. Единство в многообразието. Благодаря, господин Мичел. А сега давам а, думата за една минута на госпожа Копа. Um, I think, I, I think you're in... мисля, че има и други въпроси към вас. Ще приемете ли други въпроси, господин Мичел? Господин председател, госпожо върховен представител, аз разбира се, зачитам и уважавам мненията на господин Мичел и както повече, ако не всички членове на този парламент, съжалявам за факта, че в редица общества в целия свят а, женските зародиши, женските ембриони биват абортирани. Но като се смесва този въпрос с въпроса за репродуктивната свобода, замъгляваме проблема. Проблема се свежда това, до това, че женските ембриони са обект на аборти. Ако се ограничиме с този въпрос, по-лесно ще стигне от споразумение. Господин председател, доколкото си спомням, ако повече зачитахме взаимно позициите си и се опитвахме да постигнем споразумение, бихме могли да направим много по този въпрос. Нека всички подходим с открити умове. Но как можахме а, как можахме да а, провалим приемането на резолюция да не се финансира убийството на неродените деца? За да се прекрати, а, да прекратят абортите по полов признак. Аз лично нямам абсолютно нищо против а, а, здравната а, помощ, финансирането за репродуктивното здраве, възпроизводителното здраве. Аз не съм някаква реликва от миналото. С радост ще обсъждам тези въпроси с всеки, който поиска това. Добре. Сега да приключим тази тема и за минута и половина давам думата на госпожа Копа. Благодаря. Днеска сянката на Северна Африка засенчва нашето заседание. Ние трябва да сме по-активни, трябва да използваме шанса, за да работим по-добре. По-добре е да работим и в съвета, за да покажем, че Подкрепяме независимостта на съвета, особено що се отнася до укрепването на човешките права. В нашия регион също има размерици, а човешките права въжат навсякъде. И това се вижда по новините всеки ден. Ето защо трябва да направим всичко по нашите, в нашите възможности, за да гарантираме опазването на човешките права. Трябва да сме силни, трябва да сме сплотени. Ние сме за тази резолюция революция и ние сме против накърняването на човешките права в Либия. Трябва да действаме по, по същия начин, когато става дума и за а, жилищата, селищата в Палестина. Госпожа Исая. Благодаря. Аз бих искала да Оцени високо казаното от господин Мичел, защото първото право на всяко момче и момиче е да се роди в този свят. Съветът за човешките права е най-важният орган в Обединените нации, чието процедури трябва да бъдат разглеждани критично. Съветът може да има важна роля в разпространяването на демокрацията и човешките права, но за съжаление има двойни стандарти, отбиране и подбиране и политически въпроси. И наистина този съвет беше почти готов да одобри а, резолюция за напредъка в Ливия, забележен напредък. Иран и други вече бяха чути. А, те могат ли да бъдат а, също отстранени. Иран, Северна Корея, Палестина. Съвета за човешки права в последните години ни одобри резолюции, две трети от резолюциите му а, са по Израел, което е единствената демокрация в региона, а бяха игнорирали ни правата на децата и жените. Работата на съвета а, липсва и надежност и трябва да се променят неговите практики. Благодаря, госпожо Есая. Сега а, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям това, което колеги вече казаха, колкото и важни да са тези е, въпроси. Искам само да отбележа, а, че по времето на тази сесия, която се проведе в особено важен период, за нас беше отрадно участието на госпожа Аштън, за да може Европейския съюз по-последователно, по-активно да работи в тази сфера, за да имаме обща позиция по всички въпроси, свързани с опазването на човешките права и да може да изградим в съветът коалиции с неправителствени организации, за да можем да отбележим напредък. През идните месеци и години, за да може да настъпи истинска промяна в опазването на човешките права. Мисля, че само по този начин Европейския съюз ще може да заяви, че неговата а, визия за човешките права е универсална. Само по този начин ще може да постигнем нещо, което е наистина възможно. Така както в миналото бе премахнато робството, а, така и може би ще доживеем всеобщата забрана на смъртното наказание. Благодаря. Сега за минута и половина господин Яколино. Благодаря, господин председател. Съвсем ясно е следното. Човешките права са нещо много важно те въжат за всички. Човешките права или съвета за правата на човека, който заседава в момента в Женева, е от голямо значение. Трябва да се борим против дискриминацията във всяка форма. Било то по повод на раса, на религия, на сексуална ориентация. Тук става дума и за защитата на малцинствата, защитата на хората, които се нуждаят от защита. Всичко това се случва в момент, когато светът е изправен пред криза. Говорихме много, обсъждахме много, чухме различни становища, различни изявления, чухме много неща от госпожа Наш, Аштен, но имаме същото време проблемите в Близкия изток. Имаме и Лисабонския договор, който предлага по-ясни действия от страна на Европейския съюз. Трябва да сме по-единни по отношение на Либия, на Марокко и други такива страни, в които човешките права се накърняват. Хората искат да живеят по принцип в своите страни. Те не искат да бягат. И имам следния въпрос към госпожа Аштан. Както казах, вие казахте много неща които бяха правилни. Но вие казахте и нещо за религиите и за толерантността към вероисповеданията. Смятате ли да реагирате по повод на, на нещата, които се случват в християнските, срещу християнските общности в арабския свят? Благодаря, господин председател. Не знам дали сегашната сесия на съвета за правата на човека ще бъде успех или не. Но тази сесия трябваше да бъде проведена много по-рано, за да може Европейският съюз да говори с един единствен глас. Това е сигнал, който не е лесно а, да се изпрати а, на форумите в Нью Йорк и в Женева. Става дума за провалът на политиката в областта на човешките права. Трябва сериозно да помислим за институционните механизми, създадени от ООН. Трябва да поговорим за тяхната ефективност. за да решим а, дали не е необходим световен механизъм за превенция. Не е достатъчно само да отбелязваме какво се е случило. Трябва да мислим как да предотвратяваме възникването на проблеми в бъдещето. Необходимо е да подхождаме по различен начин към човешките права. Благодаря, госпожо Николай. А сега господин Танък за една минута. Благодаря, господин председател. Факта, че Либия беше член на този съвет е достатъчен, за да знаем какво става въпрос, колко е дискредирана тази а, институция. По този начин а, ние виждаме а, последствията от а, този режим на терора, но не е честно да излъчваме само Либия. Има и други държави, които потъпват правата. А, Уганда, Пакистан, а, Судитска Арабия и много други. Иран всъщност даже беше оглави в един момент Комисията за правата на жените. Наистина трябва да се справи на Израел, но ми се струва, че този съвет е всичко, което имаме за човешките права на ниво Обединени нации, така че трябва да се включим в работата, но да съзнаваме това, че недемократични режими са редовно членове на съвета за човешките права. Благодаря, господин Танок. А сега една минута, господин Стивенс. Благодаря, господин председател. Баронеса Аштън. Вие, госпожо Аштън, не отговорихте на моят колега на, по време на предишният ни дебат за Иран в Бастра, където хиляди са подложени на психологическо изтезание. Това е нарушение на, нарушаване на тяхните човешки права. Е, ние отделяме милиард и половина евро за възстановяване на Ирак. Всеки път обаче, когато приемаме с мнозинство декларация, е, иракското правителство напълно пренебрегва нашите резолюции. И те, е, те измъчват хората в лагера Ашраф, с заплахи, с а, а, шум, с а, много децибели. Не ги допускат в болницата. В болницата умират хора, ранени, умират от рак. Защо не кажем стига, спрете това, няма иначе да даваме повече пари. Благодаря. Господин Стивенсън. А сега госпожа Доц за една минута uh, Господин председател, благодаря. Бих искала да попитам върховния представител. Ако в светлината на всички събития, които се развиват в Либия в момента и наистина възмущението си, което изразяваме от а, погазването на правата в Ливия, би ли върховният представител защитила хората, които в Великобритания имат близки или приятели, които са убити от оръжия и средства, подкрепени от Кадафи. Би ли тя подкрепила новия режим, който ще произлезне след конфликта в Либия. Благодаря, госпожо Доц. И това е сега последния оратор, тъй като ни свършва времето. За една минута господин Саратака. В, по смисъла на дебата, който водим в момента, искам да кажа, да, да поставя следния въпрос на госпожа Аштен. Смятате ли, че вследствие на обстоятелствата в някои страни на Северна Африка. Смятате ли, че е разумно да се изпраща делегация в, на Европейския съюз в Иран? Благодаря. Благодаря, господин Салафранка. А сега е, госпожа ще има думата. Благодаря много, господин председател. Е, много интересен е, дебат е, се разви тук. Бяха повдигнати голям брой въпроси и най-напред искам да благодаря на всички е, почитаеми дами и господа за енергията и страстта, с който те участ... които те участваха в този дебат. Е, отчитам, че е, има две години от публикуването на доклада на госпожа Андрикене и резолюциите, които бяха прияти от приемането на този доклад на сам. Искам да й благодаря и за работата, която е свършена. Това е, са основите а, на нашата по-нататъчна работа. Това са основите на нашата по-нататъчна работа в областта на човешките права. Радвам се, че госпожа Хойтела ще присъства на сесията на съвета. Смятам, че а, нейните познания, нейните експертни умения ще бъдат а, изключително полезни, за да може да се опитаме работата на съвета да се подобри защото знаете, че той е обект на критика. Ние настояваме за преглед, колкото може по прецизен преглед. Но прехвърлянето в Нью Йорк на някои от дискусиите няма само себе си да даде плодове. Но това е област, в която парламентаристите могат да допринесат значително. И аз разчитам на нея да настоява на нашите принципи и на това, в което вярваме. Е. Сега някои конкретни въпроси, които бяха повдигнати. Е, ще започна с господин Хайт. Да, ние сме за силна революция, резолюция. Опитваме се да постигнем за Демократична република Конго искаме да имаме резолюция, искаме да имаме резолюции по другите въпроси, за които стана дума. Някои депутати конкретно говориха за свободата на религията и на вероисповеданията. Трябва да не забравяме трагедиите на християнските общности, където и да стават те по света. Дълбоко вярвам, в свободата на вероисповеданията, за каквато и религия да става дума. И особено важно е ние да продължим да продължим ясно и високо да изразяваме своето мнение, да вдигаме глас срещу тероризма, срещу потискането, на която и да е религия, включително и християнството. И аз съм готова да се срещна с група депутати, да разговаряме по-нататък какво може и трябва да се направи. А включително този въпрос трябва да се повдигне на тази сесия на съвета, съвета за правата на човека. Съжалявам, че не отговорих за лагера Ашраф. Имах намерение да отговоря. Там има 3400 души. Всяка седмица имаме доклади от представителите на ОНЕ и в лагера и те докладват, че основните нужди на задържаните там се задоволяват. Добре знам различните мнения, които съществуват по този въпрос, включително и сред депутатите в този парламент. Но почитаемият господин е напълно прав. Трябва правата на задържаните там да не бъдат нарушавани. Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме това. И не случайно получаваме ежеседмични доклади, е, именно защото се опитваме да направим всичко, което е по силите ни, за да се опазят правата на тези хора. Съгласна съм напълно е, с, с това колко е важно да имаме, пратим една е, силна делегация в Женева. Току-що Назначихме нов ръководител на делегацията, разговарях с екипа, когато бях в Женева, разделихме нашата делегация на две части, за да може едната част да се сърчи вниманието си въпросите свързани с СТО, а другата част с достанца с други е, организации, по-специално агенциите на ОНЕ. Ясно ми е, че трябва да мислим по, по по-творчески начин, да приемем по-творчески подход към работата си в Женева. Трябва да имаме възможност да разговаряме с нашите партньори в целия свят, за да обединим усилията си по някои от най-важните въпроси, които ни тревожат. Надявам се, че ще постигнем напредък по тези въпроси през следните седмици и месеци. За да приключа с този въпрос, бях развълнувана бях от това, което господин Салафранка каза. Човешките права са начин на живот. Може би това е вярно. Наистина, за, за да се въжат за вас правата на човека, трябва да сте реално човешко същество. Не трябва да забравяме този много простичък основополагащ принцип. Има много въпроси, по които не сме съгласни. Много въпроси, както станах свидетел сега, които а, а, са повод за загриженост. А, и а, аз знам, а, че отношението към човешките права трябва да бъде именно такова, изцяло ангажирано. Съжалявам, че няма да мога да отговоря подробно на всички въпроси. Ще ви държа в течение. Благодаря на всички, които участваха в дебата. Ще направим всичко възможно съвета за правата на човека да работи колкото може по-ефикасно. Включително и с представителството на Европейския съюз по въпросите на правата на човека. Ще се опитаме, ще направим това колкото може по-ефективно. Благодаря. не разбирам отговора на баронесата. Тя всъщност каза, че моя въпрос за уместността на изпращане на делегацията в Иран, не разбрах, ще бъде изпратена такава делегация по-нататък или въобще няма да бъде изпратена, ако може да обясни. Разбира се, господин Салфранка. Два момента има. От една страна са ресурсите, разбира се, и на второ място става въпрос за решение, което трябва да бъде взето за предложение, което аз да подам за а, делегация. Предстои а, обсъждане на комисията, след това в а, съвета и парламента съответно ще предостави своето становище. В момента аз нямам дискусии. Моя ангажимент, както знаете, е по-скоро по въпросите за човешките права и за атомната енергия. А, и за а, този въпрос не сме се спряли в момента. Благодаря, а, уважаеми, уважаема госпожо Върховен представител. А, по този въпрос гласуването ще бъде утре след обед. Mm.